Сега е дискусия по случаи на нарушаване правата на човека, е, демокрацията и принципа на правовата държава. Първата тема е Камбоджа и по-конкретно случая с Кем Сока. Първо, е, първият оратор е, е Барбара Лохбил. Благодаря. От общинските избори през юни има сериозни нарушавания, случаи на нарушаване правата на човека в Камбоджа. Ситуацията ескалира през август, когато беше арестуван опозиционен лидер Кем Сука, който бе заради атаки в медиите. Това е удар срещу гражданското общество опасяваме се, че е, положението ще се влуши е, допълнително. Без международен натиск и съпротива е, няма възможност да се стигне до повече толерантност сред камбоджанското правителство по отношение правата на човека и критични бележки. Това ще засили случаите на нарушаване правата на човека ако репресиите продължат, Европейския съюз би трябвало да премисли отново своите търговски отношения с Камбоджа. Благодаря. Сега е, Мартин, е, Дайвид Мартин за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, през последните месеци сме свидетели на сериозно влушаване на правата на човека в Юго-Источна Азия и затова имаме три неотложна въпроса. Камбоджа не е изключение, имайки предвид е, трагичното минало е тревожно, че основни прав... ценности като върховенство на закона, демокрация са подложени под удар. Е, призовавам Камбоджа да освободи политическите затворници, да направи така, че политическите партии и опозицията да имат възможност да водят кампания и да е, работят с оглед на предстоящите избори. И се надяваме, че там ще се проведат честни и свободни избори. Нека да напомним на Камбоджа, че сме знач... сериозен партньор. Осигуряваме 400... Осигурихме 400 милиона до 2020 година. Ние осигуряваме помощ, защото сме общност на ценности и се надявам те да уважават това. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Вержа. Благодаря, госпожо председател. Камбоджа е от тези страни, е, за които парламента регулярно е, се произнася за нарушения на човешките права. Нещата там вървят много зле. Казвали сме го вече. Но е, за да продължим с тази тема, ние трябва да осъждаме всички нарушения на човешките права и трябва да се занимаваме и с нарушения на економическите права, не само на обществените. Там е, се извършва пране на пари, многонационални компании е, действат. Засегнати са хиляди е, лица. Има и много вътрешно разселване и бедност. Съществуват и репресии срещу всички, които осъждат подобни явления в този регион най-засегнатите от, е, е един от най-засегнатите за, за, от вътрешно разселване. Благодаря, госпожо Вержия. Сега следващият а, е, оратор е автор на резолюцията, господин Мариас. Благодаря, господин председател. Ще говоря на полски. Политическото настроение в Камбоджа напоследък се влушават е, е, дисидентски мнения се преследват е, ежедневно и това не трябва да се търпи повече. В един министър-председателя се намесва, на страната се намесва открито в е, действията на правосъдната система. и е, всъщност е, свободата на словото трябва да се гарантира в тази държава чрез свобода на, на медиите. Това се случва в, в много случаи в е, Камбоджа и би трябвало да отправим послание към тази държава, че няма да продължим търговски си отношения с тях, ако те не е, оправят нещата с е, зачитане на правата на човека. Благодаря, господин Мариес. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Най-напред искам да поздравя делегацията на камбоджанската опозиция, която е в тази зала. Благодаря ви лично за борбата ви за плурализъм и демокрация в Камбоджа. Борба, която водите от толкова години. От това, което се случва в Камбоджа, ни тревожи вместо да се използва възможност, която се осигурява от избор, предстоящите избори през 2018 година, вместо да се тръгне пътя на помирението, спазването и уважението на достоинството и правата на човека, вместо да се предприемат мерки за намаляване на бедността, сме свидетели на репресии срещу независимите медии, гражданското общество и опозицията. На това трябва да се сложи незабавен край. Кем Соха и други политически затворници трябва незабавно да бъдат освободени и да получат да бъдат освободени след трябва да, се, да им се даде възможност да се борят за истинско помирение и подобряване на условията на живот. Господин Осривичиус, Приемате ли въпроса синя карта от господин Тремоза? Благодаря, искам само да попитам колегата Аустревичус, дали е съгласен с това, че Европейския съюз до година може да изпрати официална мисия за наблюдение, като част от усилията ни за подобряване на политическата ситуация. Благодаря ви, колега, за този въпрос. Въпросът е актуален. Действително, през е, на последните общински избори нямаше мисия, но за парламентарните избори през 2018 година се надявам е, с подкрепата на делегацията в Пном Пен трябва да присъстваме, за да гарантираме максимална прозрачност и отчетност. Благодаря още един път за този въпрос. Uh, Благодаря. Последният автор, господин Туна Келам. Заповядайте. Благодаря, господин е, председател, госпожа комисар. А, сега съгласен съм по отношение на мисията на наблюдател ли е, и защото е, присъствието на представители на опозицията тук е много важно днес. От 11 е, дни Кемсока е затворен и хвърлен в тежки условия в затвор. от известно време е, в Камбоджа не се, е, се нарушават е, демокрацията, много политически затворници, много депутати попадат за решетките, не се разрешава, запушва се устата на независимите медии, ние е, настояваме е, правителството на страната и при парламентарните избори следващата година да гарантира едно е, свободно демократично пространство, за да се проведат честни, независими избори, така че те да отразяват волята на народа реално. А сега Станислав Полшак има думата. Пане председател, за уделени слова, я бих хотел поздравит заступце Благодаря. Аз бих искал също да поздравя с добре дошли представителите на камбоджанската опозиция тук сред нас. Арестуването на Кемсока и процеса срещу е, тях, обвиненията, които са отправени срещу тях, е нещо, са наистина е, ужасяващи. Е, когато е, да, да бъде обвинен а, ръководител на опозицията в това, че а, са заклятничи с а, САЩ за сваляне на правителството, мисля, че това не е съответства на а, принципите на правовата държава. Ние е, подкрепяме Кем Соха, Кемсоха, ние сме против това да се а, преследва по този начин политическата опозиция. Сега следва процедурата на спонтанните изказвания. Записали си се петима на, за изказвания. Имате думата podpořit to usnesení, které dneska zde budeme hlasovat, protože opravdu... Аз бих искал да подкрепя тази резолюция, която ще гласуваме днес, е, е, която е, влушаването на положението в Камбоджа означава, че режима на премиер в момента не е демократичен, това не е правова държава. Арестуването на водещ, водача на опозицията е, е наистина е, кулминация в е, това, което напоследък в действията на премиера. Това застрашава и провеждането на, на справедливи парламентарни избори до година наистина, е, трябва наистина да следим отблизо как ще протекат изборите в Камбоджа. Ако бъдат разпуснати опозиционните партии, е, това е, в никакъв случай няма да допринесе за провеждането на чести справедливи избори, класически избори. Благодаря сега Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя и да поканя ръководителя на опозицията да продължи своята битка и да не се предава. А, да... Аз съм а, тясно свързан с а, а, тази страна. Арестът на Кем Соха е поредният случай на арест на лидер на опозицията. Натискът върху медиите се засилва. Трябва да подчертаем явлението заграбване на земя и пов... за пореден път повтаряме, че трябва да се даде възможност за демократични избори и приканваме върховния представител да прецени дали има условия за изпращане на мисия за наблюдение на изборите, за да бъде насърчена към буджарската опозиция не е само да участва на тези избори, но и за да се види дали има условия за изграждане на демокрация в тази страна. Благодаря, господин Касталдо. Думата има Хосе Игнасио Фария. Благодаря. Лидера на опозицията Кем Соха е арестуван напълно произволно. Отнет му е депутатския имунитет. Обвинен е, е в държавна измама, измяна и може да бъде осъден на 15 до 20 години. Националния институт по демо, демокрация също следва, страда от преследвания. Тоест, има посегателства срещу основните политически опозиционни сили след резултатите от местните избори. Изборите в след... през следващата година ще дадат възможност на управляващите да увековечат силата си. Ние настояваме за незабавното освобождаване на господин Кем Соха и за спазване на неговите права. Михала е, Шойдрова. Госпожа Шойдрова има думата. Заповядайте. Скъпи колеги, трябва ясно да заявя, че аз съм против е, ареста на е, Кемсока и преследването на е, хора от неговата партия, нападенията срещу медиите. Опозиционната партия е трън в очите на премиера – именно защото тя е, избира прозападен е, път. Премиера би искал обаче да установи диктатура в Камбоджа. Камбоджа е богата страна с голям потенциал и затова ми се иска хората в Камбоджа да живеят е, е свободно в хубавата страна, която имат и да развиват своите възможности. Аз приветствам също с добре дошли представителите на Камбоджа, на камбоджарската опозиция. И сега последния от а, е, е, спо, а, е, спонтанните изказвания е, Дан Вента. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Камбоджа е тежка. Позиция, положението на Кем Соха е ясно. Лидер на опозицията той е арестуван и на опозицията й е трудно. Е, също и с оглед е, на е, изборите има проблем с основните права на човека. Има обаче един важен, друг важен елемент за селското население – и това е проблемът с заграбването на земи, което се извършва с разрешението на правителството. Сел, селското население не получава никаква компенсация за това, въпреки че е изключително бедно правата на човека са залегнали в конституциите, трябва да се спазват и това са задължителни условия за сътрудничество между Камбоджа и Европейския съюз. И сега госпожа върховният представител Федерика Могерини има думата от името на комисията. Благодаря, господин председател. Действително, тежка седмица беше миналата за крехката демокрация там свободата. Тъжна седмица за народа на, Ком... на Камбоджа и за медиите. На 3 септември бе арестуван лидера на опозицията, бе затворени е, вестникът Камбоджа Дейли, след което се случиха и много други неща. Продължава да се ограничава свободата на словото, да се затварят радиостанции, да се арестуват представители на опозицията и на гражданското общество. Очевидно е, опасна политическа ескалация на ситуацията там, което ограничава и демократичния дебат и независимостта на медиите преди общите избори през следващата година. Неправомерни процеси срещу е, опозицията, изцяло политически мотивирани – Европейският съюз призовава властите да освободят Кем Соха незабавно. Ние също се произнесохме напълно ясно по отношение на закона за политическите партии, защото той бе изменен за да позволи произвол срещу тях също бе хвърлена сянка и на изборите от юли за това дали те са легитимни или не. Знаете, че Европейският съюз осъществява подкрепа от порядъка на 10 милиона евро за изборните реформи. Работим с Националния изборен комитет за подобряване на процеса на регистриране на гласоподавателите, а също и техническа подкрепа и подкрепа на наблюдателите и мониторинг на изборите. Наблюдавахме отблизо съвременяването на списъка с избирателите, изпратихме и мисия от експерти от Европейския съюз – Евро... нашата делегация, вие коментирахте, поддържа тесен контакт с посолствата на европейските страни. Изпратихме също и наблюдатели по време на изборите от тези посолства. Непрекъснато подтикваме към камбоджанските власти да направят всички необходими стъпки за едни прозрачни и приобщаващи избори, които да повишат и доверието в процеса. Обявихме се е, против е, измененията в закона за политическите партии. Е, чух, че възнамерявате да изпратите наблюда... мисия от наблюдатели за следващите избори. Ако политическата ситуация даде възможност да се създаде един е, надлежен изборен процес и ако е, бъде поканен, Европейския съюз е готов да обмисли изпращането на мисия на, с наблюдатели през юни следващата година. Политическите събития в следващите месеци ще бъдат от ключово значение, когато преценяваме дали да изпратим тази мисия. Европейския съюз повдига и друг въпрос, който е много важен. Ние с гордост подкрепяме възстановяването на тази страна от самото и начало – ние имаме сериозно сътрудничество за развитие с многогодишни програми за развитие до 2020 година. Всички тези програми се изпълняват под строг мониторинг с политически и диалог с правителството в е, спазване на демократичните е, принципи и основното е, закони. Това са основни изисквания за изпълнение на нашите програми за сътрудничество. Нашето сътрудничество за развитие е дългосрочно и когато обмисляме евентуално прекратяване на тези програми, трябва да обмислим сериозно и какво ще е въздействието на това прекратяване върху най-бедните слоеве на населението, включително и децата. Наш основен приоритет е народа на Камбоджа. Ние ще продължим да наблюдаваме ситуацията отблизо и е, да използваме инструментите на помощта за развитие, за да подобрим отношенията си с е, населението на тази страна. Камбоджа има достъп и до европейските пазари, което осигурява развитие за тяхната економика и може да се изненадате, но ние всъщност сме техния най-голям експортен пазар. Няма устойчиво развитие без спазване на човешките права и гаранции за демокрация. За това ще продължим да използваме всички канали за постигане на промяна в настоящото политическо положение. Ще продължим да работим с Камбоджа за изграждане на демокрацията там и на економиката на тази страна, но очакваме от властите й да предприемат необходимите стъпки